Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the... Добро утро, дами и господа. Добре дошли на заседанието на Комисията по економически въпроси. Знаете, че днес сме организирали изслушване. Ще кажа добре дошли на комисаря Вестагер. Много ви благодаря за присъствието. Както виждате, това изслушване всъщност привлече огромно внимание. 160 регистрирали се представители на националните органи по конкурентно способност, различни сдружения, бизнеса, консултантски фирми, голяма аудитория и също така добре подготвена. Ние ще говорим за възможността за управомощаване на националните органи за защита на конкуренцията. Конкуренцията е приоритетна тема за Европейския парламент. Ние имаме доклада Ланген от януари 2016 година. Тогава беше одобрен. Ние разгледахме глобите е, за юридически лица. Сравнихме ги с глобите за физически лица и постановихме, че тези глоби трябва да са достатъчно високи, за да имат възпиращ ефект. Предлагаме и законодателен инструмент. Същевременно за нас е много важно органите за защита на конкуренцията да бъдат независими поръчахме и две външни проучвания на ролята на тези органи. Вие може да ги намерите пред входа на залата. Тук е и автора на проучването за оправомощаването на тези органи. Добре дошъл! Комисията би желала тези органи да работят по-ефективно, да имат повече правомощия. Европейският парламент е на същата позиция и за това организирахме изслушване, за да чуем резултатите от общественото допитване, организирано от комисията по-рано тази година. Преди 2014 година ние работихме по един централизиран модел. Това доведе до някои слабости. Затова се направи частична децентрализация на националните органи за защита на конкуренцията сега те взимат 85% от решенията, одобрени на европейско ниво. Ние не искаме да се нарушават европейските норми за конкуренция и за това се създаде Европейската мрежа на конкуренцията. Работи се в съчетание с децентрализирания режим – като цяло се смята, че резултатите са добри. Има и разлики между националните органи за защита на конкуренцията, процесуалните норми. Това понякога води до проблеми с конкуренцията и налагане на правилата за конкуренция. Освен това, органите имат различни бюджети, осигуреност с човешки ресурс, затова някои независими органи само прилагат правото, докато други работят и по защита на потребителите, например. Независимостта също не е еднаква. Необходимо е в някои случаи да се събират доказателства за нарушенията, но не винаги тези органи могат да наложат глоби на компаниите. Работи се и по мерки, които да възпират компаниите от лоши практики. Ние сме организирали дискусията в няколко групи. Първо ще разгледаме оправомощаването и независимостта на тези национални органи, когато прилагат европейските норми. След това санкциите и накрая ще има време за въпроси и отговори. Първо ще дам думата на госпожа Вестагер, но нека уточня, че тук присъстват много участници и едва ли ще е възможно всеки присъстващ да се изкаже. Ще се опитаме обаче да дадем възможности, като ограничим времето за изказване до две минути. Можем да бъдем и гъвкави, зависи как ще се развие дискусията, Възможно е да ограничим и допълнително времето. Пред вас са картите, чрез които може да покажете, че искате думата. Р... Ел... Жълтата карта е за първия панел, розовата за втория. Ние ще следваме формулата двама външни участници, един представител на Европейския парламент. И накрая нека ви напомня, имаме превод на 20 официални езика, като заседанието ни се излъчва в интернет. Сега ще дам думата на комисаря Вестагер 10 минути въведение по темата. Заповядайте. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. С нетърпение очаквах е, тази проява. Благодаря ви за интереса и за много силният ангажимент, не само по установяване на фактите, но и по работата е, върху доклада на комисията. Комисията и парламента а, са тук, за да подчертаят колко важна е тази тема. Защо е важна? Защото работата с комисията и националните органи за защита на конкуренцията се оказва една много силна коалиция за управомощаване на тези органи Огромна е разликата в броя на решения взети на национално ниво в сравнение с тези взети от комисията в областта на защитата на конкуренцията. И гражданите трябва да остават уверени, че те могат да имат доверие на своите национални власти по отношение на конкуренцията и осигуряването на равнопоставеност. Изготвихме една консултация с обществеността. Много успешни са резултатите. Е, господин председателят на вашата комисия ги общи. Първият въпрос беше как да се направи така, че националните органи да имат гаранции за това, че могат да действат независимо, е, да имат съответните инструменти, финансиране и персонал в защита на е, конкуренцията да могат да налагат санкции и ако имат програми за изключение или даване на опрощавания, те да бъдат в съответствие с закона. Не би следвало да има огромни разлики между страните членки. Трябва да има равнопоставеност заради единия пазар. Сега работим и за един цифров пазар и тази тема става още по-важна. Доста въпроси бяха зададени. Благодаря на всички, които отговориха на тези доста голям брой въпроси. Те ни бяха от голяма помощ. 181 отговора получихме от публични органи, дружества, физически лица, асоциации, консултантски е, компании и потребителски организации. Тоест, широка представителност на хората и организациите, които откликнаха на публичната консултация. Като общо има много положителна реакция с съгласие или много категорично изразено съгласие, че националните органи за защита на конкуренцията ефективно прилагат правилата в това отношение. Над 50% от запитаните са съгласни с това твърдение. А въпросът дали може да се направи повече там стимулът е много голям. Над 75% се съгласяват или категорично се съгласяват, че може и повече да бъде вършено от националните органи за защита на конкуренцията. Това ни дава огромна мотивация и много силна отправна точка за дискусията какво може да се направи. После, няколко бележки, кои мерки биха били в помощ на националните органи в с цел те да бъдат по-ефективни в дейността си. Първият въпрос е ключов, а именно дали ако има гаранции за налагане на европейските разпоредби за защита на конкуренцията в е, интерес на потребителите, е, тези органи трябва да имат независимост, а не да се подчиняват на инструкции. Това е основен въпрос – защото тук се създава известен елемент на конфликт между тези органи и правителствата. Но ако не съществува този е, конфликт, това означава, че съответните органи не са достатъчно взискателни. Над 75% се съгласяват или категорично се съгласяват, че е важно. И също така тук се поставя по-широкия въпрос как работи демокрацията. И именно отговора е, получаваме тук. Е, огромното мнозинство подкрепя независимостта на националните агенции. После въпроса има ли достатъчно ресурси за изпълнение на задачите. Е, сега имайте предвид, че не отговарят националните органи. 85% от записаните смятат, че от запитаните смятат, че е много важно да има достатъчно ресурси. После, инструментите за управомощаване. Над 85% смятат, че е важно да има ефективни инструменти за управомощаване, за разследване на нарушенията и санкциониране. А за ефективните правомощия за санкциониране за нарушаване на закона за конкуренцията, също над 75% смятат, че това е важно. И накрая, възможността за опрощаване, важно е да има ефективни програми, които да насърчават е, компаниите да подават информация. 82% от запитаните смятат, че е важно да има такива програми. Това отново е много силно мотивиращ за нас фактор в бъдещата ни работа. Въздействието на съответни законодателни мерки или не обвързващи законодателни мерки, е, има много голяма подкрепа е, за това да се създаде правна сигурност за бизнеса. Също така да се сведат до минимум разходите за бизнеса и да има сътрудничество между националните органи, Европейската мрежа за конкуренция – да има легитимност на решенията за, на националните органи и също много а, е, силно се подкрепя а, е, идеята, че а, е, тези мерки подкрепят инвестицията и економическия растеж. Над 80% са съгласни с това твърдение. Повдигнати са и други въпроси, естествено. Някои от тях е, са такива, с които се сблъскваме непрекъснато в работата на европейските органи за защита на конкуренцията и нещо, което не трябва да забравяме е необходимостта да балансираме нещата. От една страна органите да имат правомощия, от друга страна да има процедурни гаранции. Също толкова силни, колкото и правомощията. Мисля, че е очевидно защо се получава а, необходимостта от подобно двояка гаранция. Също е необходимо да има стикованост в европейската мрежа за защита на конкуренцията по отношение на прилагане на европейското законодателство за конкуренцията. Тук също има какво да се направи, как да се балансират инициативите. А въпросът е какви инициативи следва да бъдат предприемани. 64, почти 65% предпочитат да се развива дейност и на европейско, и на национално ниво. Само 19% смятат, че дейността трябва да е на европейско ниво и само 8% застават зад е, чисто национални мерки. Смятам, че това е много позитивно също, защото тук се подчертава колко е важно Европейския съюз да работи съвместно с страните членки и да работи за оправомощаване на страните членки. Та в такъв смисъл отговорите ни показват, че е, проблемите се разбират по много е, еднакъв начин и има много е, единомислие в необходимостта да се работи на европейско и национално ниво в сътрудничество. Смятам, че тук също имаме какво да помислим за в бъдеще. Едно от предизвикателствата, които вероятно ще трябва да обмислим е как да влезем в по-тесен диалог с националните министерства. Само 9 национални министерства от страните членки са отговорили повечето от тях положително. Но за в бъдеще, според мен, трябва да поработим повече, за да ангажираме а, участниците в работните групи в съвета за а, последващите дейности. Публичната консултация показа, че работата, която сме извършили до тук е много добра и второ, че има конструктивно още какво да се направи, като са ни дадени конкретни предложения, които а, ние ще и, е, използваме. Ще чуем, разбира се, какво се предлага днес на изслушването. Мога да кажа, че е много конструктивно и много обещаваща резултати от тази консултация получихме. Председателят, благодаря, много обещаваща и това е отлично начало. Благодаря, Маргарет. И сега започваме с първия панел. Yes, yes, exactly. So, uh... Uh, Знам, че госпожа комисар Вестагер е, ще напусне сега залата и давам е, думата на Йоханес Лайтенбергер, генерален директор в Генерална дирекция за защита на конкуренцията Европейска комисия. Uh... Уважаеми колеги, дами и господа, добре дошли на първия панел. Ще го посветим на независимостта на националните органи за защита на конкуренцията и укрепването на тяхната дейност. Както каза госпожа Вестагер, Публичните консултации показаха, че националните органи не винаги са независими и не, не винаги могат да изпълняват своите задачи, защото нямат достатъчните ресурси. <clears throat> националните органи имат нужда от повече инструменти за разследване на нередностите. Е, това е важно не само за отделните национални органи, но също така и за е, по принцип прилагането на европейските правила като цяло. Ние с голям интерес очакваме да чуем вашите мнения, е, дали според вас тези, тази ситуация е проблемна и как евентуално могат да се решат проблемите. Поканили сме експерти, това са представители на правната общност, представители на потребителите, ОИСР, представители на националните органи за защита на конкуренцията и преподаватели от университетите. Бяхме поканили представител на синдикатите, за съжаление обаче той е болен. Желаем му бързо оздравяване. Госпожа Кани Фернандес е от Катресансас, Брюкселския офис, директор по конкурентно право. Тя се занимава с правото на конкуренцията от много време и е също така член на Американската адвокатска общност. Тя е консултант на евро, към Европейската комисия. Тя е била съпредседател на комисията по антитръстови правила. Госпожа Мони Кейнс е генерален директор на БОЕК и представлява 41 независими организации за защита на конкуренцията в 31 страни. Като генерален директор Госпожа Коинс е съпредседател на Трансатлантическия диалог за потребителите от европейска страна и също така представлява БОЙК на международно, в Международната организация за потребителите. Професор Фредерик Шени е професор по економика и съдиректор на ЕСЕК бизнес учили, университета в Есекс. Той е бил изпълнителен директор на компания в, Обединеното кралство, заместник-председател на Комисията по защита на конкуренцията в Франция. Професор Чени има голям опит в областта на конкурентното право и е бил консултант, консултант в много предприятия и организации. Господин Казер Раскъс е член на Комисията по конкуренцията от Вилнюс. Той е старши консултант и адвокат в Вилнюс. Професор Монти е професор по конкурентно право в Флоренция, Европейския университет. Той е съосновател на форума за антитръстови практики и е консултант на правителството по въпросите на конкуренцията. Той е автор на различни статии, свързани с конкурентното право и политика. Много се радвам, че всички тези <clears throat> експерти са наши гости днес. Сега давам думата на експертите. Първият оратор е госпожа Фернандес. Уважаеми дами и господа, много е важно за бизнеса да има правна сигурност. Е, правната несигурност е в ущърп на а, е, економическите дейности. Когато бизнесът се развива в две или повече държави членки, особено тогава има нужда от правна сигурност. За съжаление, обаче правната сигурност не е дадена, не е винаги е на лице. За функционирането на Европейския съюз е важно да има е, равнопоставено. За съжаление, то не е дадено, когато става дума за националните органи за защита на конкуренцията. Няма симетрично правоприлагане прилагане на европейското законодателство в тази област. Принципът на ефективност и еквивалентност допринася за доброто правоприлагане. Как може да се подобри ситуацията? Смятам, че едно хармонизирано законодателство ще намали разликите между различните юрисдикции и ще посредства растежа, ще увеличи ефективното разследване на нередностите. Смятам, че независимостта на органите за защита на конкуренцията трябва да е на лице, те трябва да имат и съответните ресурси за изпълняване на своите дейности. Всички държави и членки трябва да се ангажират да дадат на националните органи за защита на конкуренцията необходимите ресурси. Трябва да уточним минималните изисквания, на които да отговарят националните органи по смисъла на членове 101 и 102 от договора за функционирането на Европейския съюз. Какви ще са тези минимални стандарти, минимални изисквания? Е, това е най-малкият знаменател, както казваме ние. Най-напред, когато става дума за индивидуални казуси, смятам, че Европейският съюз трябва да се споразумеят за това, кога става дума за нарушаване на членове 101 и 102. Няма единни дефиниции, няма единни концепции. В някои държави членки въжат едни изисквания, в други държави членки въжат други. Затова хармонизацията е важна. Освен това, компетенциите при разследването не винаги, не всички държави е, членки разрешават дигитално разследване. Освен това, е, въпросът за глобите, той, там също има различие между различни държави членки. Едно и също поведение може да е наказуемо в една държава членка и да не е наказуемо в друга. Освен това, трябва да има независимост от политическо влияние. Националните органи трябва да, да, да могат да действат проактивно и да прилагат правителствените политики да, мини, миниме, да намаляват неравнопоставеността в бизнес средата. Те трябва да могат да излизат с доклади, доклади по съответното законодателство за конкуренцията, което и да, и да се произнася дали то е в съответствие с европейското законодателство или не. В същото време е необходимо и, е необходимо и сътрудничеството с европейското равнище. За да може всички национални организации да отговарят на този минимален знаменател, трябва да има хармонизация. За тази цел трябва да има необходими ресурси, които да позволяват на националните органи да изпълняват своите задачи. В този смисъл искам да подчертая, че всички национални органи трябва да могат да се борят срещу картели, картелите ефективно. И тук се намесват програмите за толерантност. Ще, моят колега ще говори по този въпрос във втория панел. За това ще премина на следващата точка независимостта на националните органи. Член 35 от регламент 1 дава задължава държавите членки да следят за еквивалентността и ефективността на дейността на националните органи. Оказва се, обаче, че това не е достатъчно за достигане на определена хармонизация. Ето защо новото законодателство трябва да даде възможност на националните органи да изпълняват своите задачи ефективно и без политическа намеса и влияние трябва да има конкретни изисквания в този смисъл. Държавите членки трябва, освен това, да дадат на националните органи възможност да оценяват своята дейност. Това означава анализи на дейността, като, например, изготвяне на доклади и анализи на, на определени казуси. И освен това, в рамките на една евентуална реформа на регламента трябва да помислим за ясна препратка към потребителите и тяхната защита. Това ще осигури независимостта от политическата, от политическото влияние и ще опосредства една по-добра хармонизация. Благодаря, госпожа Коян се вторият оратор. Искам да ви помоля, колеги, да се ограничите в 6 минути, защото вече напредваме във времето. Всъщност, имахме оговорка за 5 минути, но ви давам 6. Morning, Обещавам да мисля за времето. Благодаря за поканата към органите за защита на конференцията да присъстват на изслушването. Аз също отговарям за тези политики и съгласна съм с госпожа Фернандес. В крайна сметка всичко опира до защитата на потребителя. За потребителя е много важно да имаме конкурентни пазари – Потребителите в Европа очакват и заслужават една убедителна политика на конкуренцията, която да спира нарушенията. А когато има нарушения, би трябвало да се понасят отговорностите, а не да страдат потребителите. Това е много важна страна на конкуренцията, която често се забравя. Виждаме обаче, че на практика политиките за конкуренция не се изпълняват достатъчно добре. Процедурите са бавни. Това вреди на потребителя, защото докато се набележи проблема и се намери решението, минава много време. Ресурсите са недостатъчни, тук има разлики между страните. Освен това, те са разпръснати. От гледна точка на потребителя има и голямо припокриване в работата на органите, които представляват потребителя, защитават конкуренцията. Ние работим и с далеко съобщителните органи, органите в други области. Наистина понякога има припокриване, в други случаи пък остават регулаторни празноти, тъй като тези обществени органи често работят в изолация, вместо да се опитат да разпределят по-добре ограничения ресурс. При нарушения виждаме, че третирането е различно. В някои страни същия тип поведение може да се окаже, че не се наказва. Как можем да осъществим подобрения? Аз съм адвокат, няма да говоря обаче за правната страна, за решенията на практика. Мисля, че има инструмент, на който вече години наред не се обръща достатъчно внимание, но това е сътрудничеството. То може да помогне много. От гледна точка на потребителя, Сътрудничеството на органите за защита на конкуренцията може да доведе до много по-добри резултати, защото ще обхване и енергийните регулатори, и далеко съобщителните регулатори. Всичко това става все по-необходимо, защото пазарите се развиват и бизнес моделите вече имат много размити граници – да не говорим, че при тези големи компании с доминантна позиция в новите технологии е необходимо да се работи по този начин. Имаме и големи фармацевтични компании. Това е единствения подход. Има още един инструмент, който не е използван достатъчно сътрудничеството с потребителските организации, защото те познават много добре пазара. При тях постъпват жалбите на потребителите, те знаят как се вреди на потребителите. Освен това са свързани с потребителите непрекъснато и към тези организации има много по-голямо доверие понякога, отколкото към публичните органи. Ето защо ние трябва да работим и с тези организации, като съчетаваме своите ресурси и ги използваме по възможно най-добрия начин. Това е довело вече до резултати в Холандия и Италия. И тъй, от гледна точка на потребителя, виждаме, че като чили няма достатъчно сътрудничество между различните органи няма и готовност за него. Нашето послание би било опитайте се, опитайте се да разчитате повече едни на други, да започнете с малките крачки и постепенно да подобрите налагането на изпълнението на конкурентните политики. Хубаво ще е потребителските организации, например, да знаят какви са приоритетите на органите за защита на конкуренцията и обратното. По този начин, например, можем да стъпим върху жалбите на потребителите, доказателствения материал. Много е важно и координирането на ниво Европейски съюз защото това е кръстопътя на световните пазари. Знаем, че всъщност има обществено допитване не само в областта конкуренция, но и в областта защита на потребителите. Работи се с мрежата за защита на потребителите и мисля, че е добре да интегрираме тези два аспекта. Благодаря. Много ви благодаря. Следващия ни оратор – професор Жени. Благодаря, господин е, председател. Три момента ще застъпя, защото те са свързани с ефективната дейност на националните органи, независимостта им, функционирането и финансовите ресурси. Много от това, което ще кажа, се базира на много дискусии, които се провеждат в ОИСР като аз застъпвам собствените си възгледи, не тези на ОИСЕРА. Първо, искам да опомена три методологични въпроса, които трябва да бъдат разгледани – първо, какво имаме предвид, когато говорим за ефективност на националните органи за защита на конкуренцията? Има различни измерения, предсказуемост, ниски разходи, бързина на действие и така нататък. И затова и на моменти е необходимо да се правят компромиси, защото не всичко това може да се постигне едновременно. Втория методологически въпрос е дали е необходимо тези национални органи да бъдат ефективни? Трябва ли да търсим една система, която да е по-ефективна или органите да са по-ефективни. Отново има аргументи за и против. От една страна процедурите, те е, ускоряват възможността за действие на националните органи, но пък може да са по-бавни при е, прилагането на съответните разпоредби. И накрая, институционалната структура на националните органи. Там се отразява историята и националните условия на всяка страна. Няма едно решение, което да е добро за всички. И в Европейския съюз страните са примерно много различни по размер и в никакъв случай решенията не са едни и същи. Сега въпроса за независимостта съвсем накратко. Две измерения има там, които трябва да отчетем. Едното е, вече то се спомена, а именно, че публичните власти не следва да могат да издават заповеди, да награждават или да санкционират на националните органи за защита на конкуренцията. Примерно, в Португалия има подобни примери. Има някои страни, където е възможно да се упражнява политическа натиск. После, членовете на а, националните органи за защита на конкуренцията не следва да имат стимул да обслужват а, необходимостта или интересите на националните власти или бизнес а, средата тук трябва да се е, от, отстранят възможностите за конфликт на интереси. Не само докато работят в е, националните органи тези служители, но и след като приключат е, своята работа. Този въпрос е разгледан в големи подробности. Ако съответните служащи в тези органи могат да очакват повишение и така нататък, начина по който изпълняват работата си може да бъде, да зависи от това. Примерно в Германия този проблем не съществува, защото е регулиран с възможностите им да вземат други постове. В други страни има други решения. Сега, функциите на националните органи за защита на конкуренцията. Една функция ли трябва да имат или трябва да имат повече от една? има тежения в различни посоки. В много страни защитата на потребителите също е, е функция на националните органи за защита на конкуренцията. В други страни те се занимават само с прилагане на закона. Има си предимства и недостатъци на двете системи. Предимствата са, че може би има смисъл националните органи за защита на конкуренцията да имат поглед върху така и търсенето и предлагането на пазара в такъв смисъл при оценка на конкуренцията. После, когато имаш няколко функции, ще имаш и по-широк набор от инструменти. За конкуренцията тук се включва и финансовия сектор. Проучени са тези въпроси и потенциално може да се е, създават е, проблеми, да речеме, в финансовия сектор, е, не свързани с нарушения на законодателството, но съждаващи проблеми за потребителите. Също така съществува обаче риска, че едната от тези политики може да се отрази на другата и да се създаде твърде голяма сложност. И също, когато се изпълняват повече от една функция, да се разминат ресурсите. Опитът извън Европейския съюз не показва, че има смисъл да се прави е, повече от една функция. Регулирането малко по-слаби са аргументите за интегриране на двете е, функции. Ресурси. Четири аспекта трябва да се отчитат тук. Първо, нивото на финанс, финансиране на националните органи. Отново няма едно решение за всички. Много различни са вариантите, които се прилагат във всички страни и те не са свързани само с размера на страната. Също тук обаче се е, засяга и въпроса за независимостта на ресурсите за съответните дейности, които се извършват от националните органи. Тоест, националните органи не следва да, по, да получават а, е, средства от а, е, санкциите, които налагат, което е факт в някои страни. А, варианти за самофинансиране има различни такива варианти в Италия, в Португалия, да речем, но това гарантира до известна степен стабилност на този орган. И тук се поставя и въпроса за бюджетната автономия, т.е. органите да използват бюджета така както бюджета си, така както намерят за необходимо. Дали да спра до тук или мога да, или мога да коментирам разпределението на бюджета а, към националните органи от страна на националния парламент. Там може да се оказва натиск. Това трябва да се има предвид. Благодаря. Господин Тазараускас. Благодаря, благодаря за поканата да изложа моето становище. Аз с съм, занимавал, съм се занимавал с а, тематиката доста време, работил съм в две. Това органа за защита на конкуренцията, един е по-голям, другия е по-малък, така че имам съответния опит. А що се отнася до а, конкурентното право, е то е добро за, за, за потребителите и за бизнеса, така че а, Неговото правоприлагане е много важно. Важно е за политиците, важно е за органите за защита на конкуренцията. Много все по-трудно става с а, младото поколение да, то да се задържи в, в офисите, тъй като хората искат да постигат определени резултати. Аз ще се спра на следното. Ще се спра на ефективното правоприлагане и на второ място ще се спра на това как може да, да подобрим това правоприлагане. Ще започна с независимостта. При независимостта аз имам предвид, аз нямам предвид, че органите по защита на конкуренцията съществуват в вакуум. Говорим за независимост на действия, говорим за независимост при разследванията. Независимостта изисква не намеса от политическа перспектива, но също така изисква и отчетност от тези органи. Нещо, което липсва в дискусията до момента. Отчетност е възможна, когато човек обаче е независим да прави своя избор. Независимостта е много важна за правоприлагането, защото само тогава но нещата могат да се оценят в истинската им светлина. Трябва органите, националните органи да могат да преценяват кога има ограничение на конкурентоспособността и на конкуренцията това е нещо, на което се спря е, професор Джени. Някои от е, органите са части от министерства, други се отчитат пред правителството, другите са, други пък са абсолютно независими. Това означава, че правният статус на тези органи е различен, но това, което е много важно, е тези органи да са всъщност независими. Има е, разлика между правната независимост и истинската независимост, защото всъщност става дума и важна за нас е истинската независимост. Истинската независимост зависи от политическата култура на страната, а политическите култури се различават от една страна, между отделните страни. В моята страна, за разлика от други страни, не не е странно политици да коментират определени казуси. Ето защо тези органи за защита на конкуренцията имат нужда от правни гаранции за тяхната независимост. Когато обаче има правна независимост, това не означава, че има истинска независимост и обратно. Важна е правната независимост независимост, защото тя е предпоставка за неща, на които ще се спра по-късно. Надявам се мерки в този смисъл да бъдат взети. И тези мерки трябва да бъдат колкото се може по-конкретни и да не могат да бъдат заобикаляни от политиците. Сега ще премина на темата за финансирането. Когато говорим за правната независимост, правното правоприлагане може да бъде ограничено от страна на министерство или на правителства, а, за, като отмъщение за това, че органите може да са взели грешното решение. А, един независим бюджет не е достатъчен. Затова бих предложил да имаме още два вида правила за защита на националните органи за конкуренцията, а именно правила, които да намаляват възможността за отмъщение от страна на правителството или правителствата, когато правителствата са недоволни от дейността на националните органи и втория вид правила – които да са свързани с финансирането. Националните органи имат нужда от повече гъвкавост, когато трябва да решават за заплатите или пък друг, други неща, свързани с използването на средствата на своето финансиране. И така, в заключение, искам да кажа, че Ефективното правоприлагане изисква конкретни правни гаранции за независимостта, но независимостта трябва и да се живее, трябва да е истинска. Това е един жив процес. На второ място, тези органи трябва да са финансирани достатъчно и независимостта и финансирането трябва да са съчетани с отчетността на тези органи. Благодаря. Преди да дам думата на професор Монти като последен оратор, искам да ви напомня, че след презентацията на експертите всички вие ще може да зададете въпроси за да може да зададете, за да, за да, за да може да зададете вашите въпроси, моля, моля попълнете картите за въпроси. А сега професор Монти има това. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможността да участвам в това изслушване и да допринеса. Имам три наблюдения. На първо място ще говоря за регламент 1 от 2003 и как се отразил на работата на органите за защита на конкуренцията. Комисията казва, че са прияти 865 решения, сравнени с 128, но това подвежда. Всъщност, преди регламента виждаме, че националните органи за защита на конкуренцията много активно, така или иначе, налагаха нормите на конкуренцията. Проучването показва, че Работата на тези органи преди и след 2004 година е насочена най-вече срещу националните картели. На второ място, прилагането на европейско законодателство заедно с националните норми по регламент 1 не се е отразило съдържателно, а по-скоро върху глобите и санкциите. На трето място, виждаме, че националните органи контролират прилагането на националните норми, тъй като няма друго споразумение между държавите членки. Какво означава това за законодателната инициатива? На първо място трябва да се има предвид, че националните органи са допринасили за конкуренцията на европейския пазар и преди регламента. Струва ми се, че националните органи не са достатъчно представени, защото Европейския съюз може да бъде по-конкурентен единствено ако те си вършат работата добре. На трето място би трябвало националните органи да следят как се спазват европейските норми, но не бива да се стига до липса на симетрия. Има и разлики, що се отнася до решенията, които се взимат от националните органи. Можем да мислим дали националните органи трябва да прилагат контрол върху изпълнението на европейските норми, единствено ако е застрашена търговията между две държави. След това налагането на глоби при антиконкурентни практики. Това също трябва да се разгледа. Понякога при трансгранични картели, всъщност има при покриване на ресурса и по този начин пилеене, тъй като различните национални органи налагат глоби за едно и също поведение, след това то бива успорвано в съда, по-добре би било да се посочва един национален орган, който да е компетентен – Според мен правомощията за налагане на изпълнението на европейските норми екстериториално от страна на националните органи наистина би ги оправомощило. На второ място правомощията за налагане на санкции от страна на националните органи. Аз мисля, че всъщност много често тези органи взимат решения, които не са във връзка с нарушенията. Националните органи не винаги имат възможността да постановяват дали е на лице нарушение или не. Би трябвало те да могат да вземат тези решения. Третият ми коментар – как да се оптимизира сътрудничеството между тези органи? Както чухте, комисията каза, че доверието вече се е увеличило, има добри канали за комуникация. Най-важното е обаче да се усили координацията. Това се вижда от работата на три национални органи по онлайн платформите за издаване на билети. Тези органи стигнаха до решения, които бяха приети крайна сметка от всички национални органи с изключение на един от тях. Въпросът е дали координацията е най-доброто решение или като се има предвид ограничения ресурс на комисията и националните органи, не е ли по-добре да се делегират правомощията един орган да работи от името на всички? Има и още нещо. Практиките за ограничение. Виждаме, че тук също има различни мнения как да работят националните органи. Аз поставям всички тези въпроси и се надявам да реформираме системата. Много благодаря на всички петима участници в тази първа част от дискусията. Много интересни мисли. Председателят вече обясни, че ние ще изслушваме участници, както и представители на Европейския парламент. За сега членовете на Европейския парламент са мнозинство в заявките за изказвания, затова ще започнем с тях, но напомням на аудиторията, че всеки може да попълни карта за изказване. Първо ще дам думата на господин Лудек Нидермайер. Две минути. Благодаря. Три бележки и един въпрос имам. Първо, независимостта. После е, за институционалната структура. Защото е, тук става дума за а, това, което може да бъде наложено от закона. После търси се баланс между а, задачите на националните органи и независимостта им. Трябва да има предвидимост на решенията, а, включително и а, яснота в а, а, това колко време ще отнемет те. Много е важно хората да имат свобода на избора, същото да въжи и за економиката, за това се борим, да има защита на конкуренцията. Но в Европейския съюз има много разпоредби, които ограничават единия пазар и е, конкуренцията. Примерно в енергетиката, в ЖП транспорта и така нататък. Това трябва да се разгледа много внимателно. Доклада за конкуренцията от миналата година има три области, които са много важни. Цифровата економика, енергетиката и държавните помощи и данъчното облагане. Третите, третото там е, страните членки е, и техните органи са в един потенциален постоянен конфликт, както каза и госпожа комисаря, защото областта на данъчното налагане е свързана и с правителствената политика в това отношение. И за това е интересно дали може да се направи така, че националните органи и в тази област да бъдат достатъчно ефективни. Благодаря. Следващото изказване е на госпожа Алферцан, две минути. Благодаря. Дали е, тук е момента във времето да провеждаме този дебат? Защото като че ли е, ние правиме стъпка към централизиране на политиката за конкуренция и хармонизиране. Това политически не е ли малко така чувствително? Европа е, сега се поставя много дебата за е, отношенията между националните държави и централизираната бюрокрация в Брюксел. Та, дали политически е правилният момент да се подхваща този въпрос? Но също трябва да обсъдиме в контекста на задачите на националните органи за защита на конкуренцията и взаимодействието им с бюрокрацията в Брюксел, какъв баланс трябва да бъде постигнат. Тоест, начина по който се решават политиките с конкуренцията е посредством съдебната система в е, една страна, които се подчинява на едно и същи разпоредби и бюрокрация. Не следва ли и това да се обсъди? И също така нещо, което бе споменато, следва да се пояснят, да има ясно е, тълкуване на разпоредбите за държавните помощи. И то не само когато е, се приема законодателството, но и начина по който се прилага при, в националната политика. Тези въпроси са свързани, е, разбира се, и с взаимоотношението с е, властите на ниво Европа и на национално ниво. Много ключов въпрос е какво е това взаимоотношение в момента, в който се опитваме да дадем тласък на дебат. Uh, uh, uh, e Представител на ЕКР, господин Ван Беке. Заповядайте. Благодаря. Имам въпрос, който е свързан с независимост независимостта на органите за защита на конкуренцията. Искам да засегна въпроса на, за бюджетната независимост и въпроса за ресурсите и да засегна въпроса за това, какви са кариерните възможности на сътрудниците на тези организации, ако се решат да работят в тези организации задава въпроса, защото всъщност държавата задава бюджета, а понякога именно държавата е обвиняем в подобни казуси. Ето, например, в областта на енергетиката има подобни казуси в Германия. Тези казуси са стигнали до Европейската комисия. В този случай държавата, както е страна в казуса, в дело, по делото, така и дава бюджета на тези организации. Един от колегите говори за иновативни форми на финансиране, но тази тема не бе задълбочена. Е, бих искал повече информация за тези иновативни форми на финансиране. Например, може би е възможно да има стойност на казуса, който да бъде определен. И то да бъде определен по определени критерии или от независима инстанция стойност, която националната организация може да изиска от държавата да, да й бъде платена. И така, въпросът е за баланса между интересите на държавата и интересите по делото. Благодаря. Many thanks, uh, honorable member. Uh, the next intervention... Благодаря. Свен Гигот е следващият оратор. Thank you, Chair. Um, I have... Благодаря, господин председател. Един въпрос имам, е, свързан с независимостта. Обръщам се към нашите гости. На европейско ниво е, съществува поне един проблем с независимостта е, на политиката за конкуренция. Става дума за възможността да се прехвърли от публична служба към частна служба. Тоест, е, статута на държавния служител ви позволява това. Разбира се, не можете да работите по същия случай, по който сте работили, да речем, когато сте работили за комисията, но може да работите на много посходни случаи и е, можете да останете служители на комисията. Е, конфликта на интереси в е, това отношение е повече от очевиден. Може ли да поясните как се решава този казус в различните национални законови е, режими? Защото нееднократно сме свидетели на този ефект на сменяне на държавна с частна служба в същата сфера. Благодаря. След е, тези първи въпроси от евродепутатите имаме две заявки за изказване от е, други наши участници. Първо представител на Шведската е, комисия за защита на конкуренцията. Заповядайте, имате думата за две минути. Could you please use the microphone? Само ако обичате си включете микрофона. Thank you. Now you hear me. So, first point. Благодаря. Първо, поздравления на Комисията по економика и Европейската комисия за, създа... за организиране на този толкова важен дебат. Член 101 и 102 от договора са от ключово значение за създаване на Европа, която да носи полза на своите граждани в духа на защита на конкуренцията, иновация и просперитет. Аз имам опит от работа с Генерална дирекция конкуренция. От 6 години съм оглавявам Шведската комисия за защита на конкуренцията и работя с много колеги от Европейската мрежа. Много от въпросите, които бяха повдигнати днес е, за правомощията на националните органи да разследват случаи, ресурсите, е, които го правят и независимостта на тези органи от е, влияния са все още много е, трудни за решаване. Често има и големи, голям разнобой в националните системи. Много е трудно да обясним това на европейските граждани. Трудно е да им кажем защо някои могат да се възползват от е, пълна защита на конкуренцията в законодателството, а други не. Затова смятам, че инициативата идва много на време и е можем да поставим много интересни и важни въпроси. Европейския парламент и Европейската комисия имат в близко бъдеще уникалната възможност да направят така, че всички европейски граждани да могат да се възползват от достоянията на тези важни е, принципи за създаване на по-добра Европа. Благодаря. Благодаря, председателят. Сега господин Хосе Ривас. Две минути please again use the microphone. It is uh, the button. Отново микрофонът се включва с копчето от To my microphone. Yes. Thank you very much, Mr. Chairman. Да, благодаря, господин председател. Аз искам да задам един въпрос, свързан с коментара на професор Жени. Той зададе въпроса, към какво се стремим? По-ефективна система на законодателство за защита на конкуренцията или по-ефективни национални органи? Двете неща не са едно и също. Аз лично съм практикуващ юрист и е, имам повече отношение към ефективната система. Въпросът ми е свързан с процедурите. Тук се повдигна въпроса, че има много големи разлики в процедурите и гаранциите на отделните страни членки. И за това се поставя въпроса дали процедурните права на а, дружествата а, са достатъчно гарантирани по отношение на конкуренцията. Напоследък разбрах, така да дам един пример – че в една страна членка до миналата есен не, в процедурното и право не съществува а, възможност да направиш изявление, с което да успориш а, процедурата. Вече административната практика е наложила промяна на тези процедура и съответно тези пречки са отстранени. Не знам във всички страни има ли възможност да се направи такава декларация за възражение. Комисиите, комисията е публикува документ за най-добри практики, за процедурите, за получаване на информация, за декларации за възражения, възможностите за реакции и така нататък. Но въпросът ми е, не е ли редно националните органи за защита на конкуренция да имат и съответни гаранции? Благодаря. След изказванията от залата давам думата отново на евродепутатите. Господин Фланеген от ГУЕ, две минути. Благодаря. Благодаря за интересните презентации. Всички експерти говориха за нуждата от ресурси и особено господин Жени спомена този факт, че не може да има едно решение, което да удовлетвори всички организации. Като за страни, като Ирландия, където 4,5 милиона жители има в тази страна, искам да попитам дали едно такова решение като в Ирландия би било подходящо, където имаме доста малко полицейски е, власти, които се занимават с конкурентното право, с такива разследвания. Но през 2005 година имаше загриженост по отношение на конкурентното право в Ирландия. Това бе е, една реч, произнесена в Ирландския парламент е, от господин Халка, но ситуацията не е променена и се оценява, че 4 милиарда евро а, на година струват а, загубите от лошо приложеното конкурентно право. И така, моят въпрос е липсата на полицейски сили, до каква степен отцветява правоприлагането в областта на конкурентното право. През последните 20 години има много малко казуси, има много малко дела, които са заведени в тази област, защото просто е много трудно събирането на доказателство. Разбираме от други държави членки, че гражданските дела в тази област са възможни, нещо, което е много трудно в Ирландия. А, дали е, моят въпрос е дали една такава ситуация трябва, е устойчива и трябва да продължи. Благодаря. С това приключваме изказванията от залата. А сега Искам да видя дали има някой колега, който още иска думата. Виждам господин Шваб от НП. Имате думата за две минути, господин Шваб. Благодаря, господин генерален директор. Аз ще бъда съвсем кратък. Ще се спра най-напред на това, което каза професор Жени, а именно – сътрудничеството между органите за конкуренцията и европейските институции. Според мен, много се съсредоточаваме върху конкурентоспособността и загърбваме потребителите. Ето защо, според мен, полският модел – е много добър, а, като естествено не се сливат двете задачи, т.е. да се защитят а, интересите на потребителите, но също така и да се защити конкурентоспособността. Нещо, което каза и господин Луке. На второ място централизацията и единния пазар. Има големи разлики между държавите членки. С тях трябва да се справим, но Достатъчно ли е да мислим само за 28-те държавни, държави членки или пък трябва да мислим и за хармонизация, която да включва и Европейската комисия. Благодаря. Има ли други колеги, които искат думата, преди да дадем думата на експертите? There still seems to be one question up there. Could you please... Uh, Може би вие искате думата? Моля, ако обичате, представете се. Имате думата за две минути. Аз съм представител на Booking.com. Господин Монти, професор Монти, говори за онлайн агенциите, туристическите агенции и нуждата от сътрудничество с тях. Ние приветстваме е, това изказваме и наистина а, това сътрудничество е много важно, но имаме и агенции, които вървят в, а, в а, посока, различна от посоката, в която върви единния пазар. И всичко това зависи от законодателството. Законодателство, което не ни дава възможност винаги за решение на извънсъдебни спорове. Моят въпрос е как да подобрим ситуацията с, конкурен... с, с конкуренцията и функционирането на единния пазар. Благодаря. С това приключваме въпросите от залата. Сега се връщаме към панела, към панелистите с заключителни слова. Всеки от експертите има думата за 3 минути. Ще започнем в обратен ред. Първият оратор е господин Монти. Три минути, моля. Аз няма да мога да се спра на всички въпроси, но ще, ще се спра на четири от тях. Най-напред последният въпрос е онлайн агенциите и законодателството, свързано с тях. Е, този въпрос е свързан с е, субсидиите. Е, не говорихме за посредническата роля на националните органи и за техния, тяхната законодателна роля. Въпросът тук е националните органи да изпълняват своята основна роля, предоставяйки, предлагайки съответно законодателство. В Италия, например, органите предупреждават правителството за евентуални про проблеми, свързани с онлайн сектора, например. На тази роля трябва да бъде укрепена. Т.е. тоест, законодателни предложения да могат да бъдат приемани от органите за защита на конкуренцията. Нещо друго дали имаме нужда от допълнителна централизация на европейско равнище. Нека ви напомня, че всички национални органи прилагат сходни правила, правила, които са всъщност национални. Така че децентрализирането, централизирането вече се случва и то е доброволно. На трето място наказалното преследване, а то е възможно от някой, в някои юрисдикции, но в крайна сметка това осложнява хода на делата в много случаи. Благодаря, професор Монте. Господин Казаралска е следващият оратор. Ако позволите, аз ще дам думата на господин Жени, защото той трябва да си тръгне. Добре, е, съгласни сме. Професор Жени, имате думата. Благодаря. Бях, имаше много въпроси, които бяха и доста трудни, особено Ирландския казус е за мен е много заплетен. Много е трудно да имаме един общ стандарт тук, защото функционирането и вида на а, тези органи се различава. Дали, следват, дали те следват административен модел или пък правния, съдебния модел, дали имаме наказателно-правни елементи в дейността на тези органи или не, това всичко много осложнява ситуацията, с която и без друго много се различава в отделните страни. Естествено, наказателното преследване ускъпява процеса. Стандартите тук трябва да са доста високи и бързината на системата не е толкова бърза, е, не е толкова голяма. Сега въпрос за въртящата се врата и какво се прави тук. Това е въпрос много чувствителен за органите. Не се е мислило до момента много за правилата. За правилата дали трябва да има пауза за дадено лице, когато то напуска предишния си пост и заема друг високопоставен пост или пък трябва по-скоро да се приеме немския модел. Искам тук да подчертая нуждата от независимост и нуждата от ограничения, зададени от законодателя на, на органите. Във всички случаи те трябва да действат независимо. Сега въпросът за сътрудничеството между органите по конкуренцията и органите по защита на потребителите. Както казах и преди, когато става дума за комбиниране на функции, на тези две функции, има плюсове и минуси. Ето защо аз не бих се застъпил за едно определено решение. Всичко зависи от съответната ситуация. Някои юрисдикции са по-гъвкави, други не са. В някои държави има две отделни институции, които отговарят за тези въпроси. И искам да спомена възможността, че някои органи въплощават и двете функции. И това може да е проблем. Сега въпросът за прокурорите и съдиите. Има институционални въпроси, които влияят върху ефективността на тези органи. Но аргументите вървят и в двете посоки. Може да има разделение в една и съща институция и това разделение функционира често добре. И на второ място има економията на мащаба. където един и същи казус бива гледан на различна равнища, но това означава и допълнителни разходи. Плюсът тук е, че винаги има и второ становище, и то независимо становище. Просто искам да кажа, че всички тези възможности трябва да бъдат анализирани. И накрая за финансирането. Има иновативни предложения, например, като се комбинират различни видове ресурси. Собствените ресурси. Те често не зависят, не са в зависимост не, не, не, подкрепят точно дейностите, които изпълняват съответните органи. Друг евентуален източник, като в Италия, например, с данъците. Има един друг модел в Португалия, но всички тези възможности биха могли да се комбинират и да предоставят една добра стабилност, бюджетна стабилност, ресурсова стабилност за функционирането на органите за защита на конкуренцията. Благодаря. Преминаваме към следващия ни оратор за три минути. Благодаря. Ще взема отношение по някои от въпросите. Първо институционалната и лична независимост. В първия случай можем да законодателстваме, във втория обаче това не е толкова лесно. Така или иначе, е много по-лесно да се привлекат хора с независимо мислене, отколкото да имаме реално независим орган. Това е важно. Когато органите за защита на конкуренцията налагат решения срещу определени предприятия. Имаше и друг въпрос за конфликта на интереси, тъй наречените въртящи се врати – Колегата до някъде го засегна, аз само ще добавя, че проблемът не е разрешен в много от държавите. Ние въведохме едногодишен срок за размисъл, но това отговаряше само на едномесечна компенсация, така че всъщност никой не е стимулиран да се присъедини към органа за защита на, на конкуренцията. Извинете. Срещу едномесечна компенсация те не могат една година да работят в тази област. Възможностите за финансиране. Тук е важен документа на професор Дженино. в Литва, например, Органа за защита на конкуренцията, съгласно закона, се финансира от такси, събирани от фирмите с оборот над определен прак. Това е сходно с системата в Италия. И накрая какво искаме – ефективен орган или ефективна система за конкуренция. Мисля, че и двете. Ефективният орган не гарантира ефективната система, но, разбира се, това е необходимо, макар и недостатъчно условие. Благодаря. Thanks a lot. I would like to uh, comment on uh, the issue about uh, благодаря, госпожа Гоенс. Да, като говорим а, за сътрудничеството между органите и съответно предприятията, аз не мога да кажа дали може да има само един орган, в който да се разглеждат въпросите и на конкуренцията, и на потребителите. Но така или иначе, дори това да са два различни органа, те трябва да работят в сътрудничество, защото има толкова много общи теми. Основното, което ще кажа обаче, е да не се мисли само за тези два органа. Има и други, които могат да работят много ефективно, които разполагат с информация, например органите за защита на личните данни енергийните регулатори, фармацевтичните регулатори, далеко съобщенията. Необходимо е да се води диалог и с тях, защото това пести ресурс. On, on private enforcement. Private enforcement. А по личното налагане на изпълнението, колективно, превентивните мерки за правна защита. Това също са много мощни инструменти срещу нарушенията в бъдеще. Аз не съм специалист а, в тази конкретна област, но има директива за налагане на изпълнението по частен път – това всъщност е възможност потребителските организации да заведат колективни искове. Благодаря. Много благодаря. И накрая госпожа Фернандес за три минути. Благодаря. Вече много неща се казаха. Аз ще се спра на три от тях. Първо, разбирането, че хармонизираните законодателните норми могат да помогнат. Въпросът е дали сега е подходящия момент. Всъщност, като говорих за хармонизация, аз имах предвид е... уеднаквени права в Европа, защото в момента в държавите членки няма задължения за налагане на вземането на решения дори по регламент 1 от 2003 година. И всъщност бизнесът би имал полза от едни уеднаквени права, защото по този начин те ще знаят какъв би бил резултата от едно производство и това пести разходи. Е, в противен случай има несигурност, нещо, което не е добро за бизнеса. Може да се работи и в други области, като процесуални права или права на органите. Виждаме, че тук има разлики в Европа. Дружествата са изправени пред различни предизвикателства – а според мен бизнесът заслужава повече, за да може да работи в Европа. Той трябва да разчита, че към него ще бъдат прилагани едни и същи норми. Накрая аз съм съгласна с професор Монти и аз го казвам. Не се обръща достатъчно внимание на Предоставянето на информация не е достатъчно само да се пишат доклади. Необходимо е законодателната рамка да отговаря наистина на ефективните норми за конкуренция. Струва ми се, че би трябвало националните органи за защита на конкуренцията обаче да могат да успорват в съда национални законодателни норми, които не отговарят на европейското законодателство. Така ще има много по-голяма съвместимост на нормите в Европа. И накрая сътрудничеството между органите, Европейската мрежа всичко това са фактори за успеха. Необходимо е да има и прозрачност при сътрудничеството, защото това също може да бъде възпиращ механизъм. Благодаря. Много ви благодаря. С това приключваме първия кръг от въпроси. Мисля, че изказванията на нашите участници, както и на участниците от публиката, бяха много важни. Ние засегнахме множество от проблемите, които се очертаха и при общественото допитване. Беше обърнато специално внимание на това колко е важно да има и достатъчен ресурс. Също така бяха направени предложения, свързани с бюджетната независимост и начините за финансиране. Отбелязах си това, което беше казано за напрежението между бюджетните средства от една страна и от друга страна изпълнението. Ресурса идва от държавата, изпълнението понякога няма нищо общо с нея. Сътрудничеството и с други органи, като тези за защита на потребителите, различните регулатори, това също беше обсъдено. Мисля, че всички тези аспекти ще бъдат включени в общественото допитване. Комисията внимателно си отбеляза казаното от вас. Има и теми, които отиват по-далеч от предварително набелязаното. Комисията също внимателно си го отбелязва. Например, при обсъждането на съгласуваността говорим за европейската мрежа и разбира се, това е свързано с общественото допитване – колкото по-ефективно работят националните органи, толкова по-съгласувани ще бъдат те. Много е важна и координацията вътре в Европейската мрежа за координация. Всъщност тук диалогът продължава. Държавната помощ, друг от повдигнатите въпроси, Това е нещо различно от борбата срещу картелите и тръстовете на пазара. Трябва да се мисли за изключителните правомощия при изпълнение на правилата за държавна помощ. Тук правомощието е на комисията, но националните органи също могат да се включат в усъвременяването на тези норми. Така или иначе, това са две различни системи. Те не могат да се разглеждат в един и същи контекст. А накрая за частното съдебно изпълнение, нека ви напомня, че директивата за вредите вече е прията и трябва да се транспонира от държавите членки до края на годината, месец декември. Мисля, че ние говорихме подробно и за това, как да се раздели работата между европейските и националните органи, как да направим изпълнението по-добро, по-справедливо. Освен това, темата е деликатна, но ние не говорим за това да се прехвърлят правомощия от национално към европейско ниво. Напротив, говорим за максимализиране на резултатите на национално ниво. В това отношение искам да благодаря много сърдечно на нашите участници на трибуната. Благодаря и на всички изказали се. А сега ще дам думата отново на председателя Гвалтиери. Много ви благодаря. Много интересен първи панел. Сега ще преминем към втория. Той също е много важна част от дискусията как да се работи по-ефективно. Темата на втората група от оратори са санкциите и съответно програмите за освобождаване от тях или намаляването на техния размер. Това е нещо свързано с нормите за конкуренция. Знаем, че глобите се различават в държавите членки, в някои от тях те се налагат само от компетентния съд – в други. Органите за защита на конкуренцията могат да ги налагат. В някой има прак от 10% оборот, но зависи как ще се изчисли глобата. Въпросът е дали така се стига до различно третиране на компаниите в зависимост от това какъв вид орган работи с тях. комисията налага този праг 10% от оборота. Също времено криминализирането на работата на картелите не е разпространена практика. Държавите членки имат програми за освобождаване от санкции, които отговарят малко или много на програмата на комисията но може би има разлики и при намалението на размера на санкциите. Това са темите за обсъждане. И ние, разбира се, трябва да работим повече на европейско ниво. Искахме да чуем набор от различни мнения, представители на органите за защита на конкуренцията, академични среди, работодатели, бизнеса. Сега ще дам думата на всички наши оратори. Първо ще чуем Пауло Барос Вале, член на групата на работодателите в Европейския економически и социален комитет от 1994 година. Той оглавява и бизнес дружение. Заповядайте. Имате думата за 5 минути. Благодаря, ще говоря на португалски. От името на Економическия и социален комитет искам да благодаря за поканата да участвам в вашето мероприятие. Правото на Комисията за защита на конкуренцията е свързано и с това колко важно е гражданското общество. Поне в економически и социален комитет ние представяме именно гражданското общество. Имаме и сериозни амбиции в това отношение в дейността за борба с създаването на тръстове. Много практически мерки са били предприяти в много различни отрасли на индустрията в е, защита на интересите на потребителите и работещите. Ние сме излизали с редица препоръки за разширяване на дейността на комисията за конкретни отрасли, там където по наш опит се появяват най-много проблеми. Европейски економически и социален е, комитет е, представлява всъщност гражданите на най-низкото, е, най-близо до тях – ние представяме бизнес предприемачите, гражданското общество и всички Опитваме се да сближим интереси, които на пръв поглед може би си противоречат. И това, което искам да коментирам сега, е въпроса за случващото се в една страна членка, Португалия, откъдето съм. Там има генерална дирекция за защита на конкуренцията, която е, беше под е, крилото на правителството. Съответно бе създаден след това от 2014 година един напълно различен правен режим. Четири основни момента е, се случиха от там насам. Създаде се съд за защита на конкуренцията и нови структури. Така институционалната рамка се подобри е, в съответствие с най-добрите практики в Европа. Също така имаме възможност да създаваме режим е, за уневиняване или за изключение, което е много ефективно в борбата с картелите. 19 следствия са проведени, 9 за картел, 5 за доминиращо положение. И много сериозни решения за националната компания за доставка на газ съответните санкции допринесоха много и за бюджета на органа за конкуренция. Тоест ние работихме и в интерес на дънакоплатеца. Също бе разбит един картел за доставка на закуски в училищата и там се възползвахме от режима за оневиняване на подалите информация. Имаше също един а, случай с а, банки, които отпускат а, ипотеки за жилища. При прилагането на законодателството изключително важен е този е, режим за отхвърляне или за, за уневиняване на подалите информация. Този режим е много по-предсказуем сега и съдържа много по-добри стимули. Като е, си има предвид, когато са заплашени с е, разследване и санкции, компаниите са готови да предоставят информация. И в Португалия от 2012 се прилагат дефинициите за ограничаващи практики и злоупотреба с доминиращо положение, както и злоупотреба с економическа зависимост. Най-големите ни успехи са свързани с програмата за оневиняване на подалите информация. Много дружества са се възползвали е, от е, тази програма или дружества, или членове на управителния съвет. А първата компания подала информация бива оневинена изцяло, на нея не се налагат санкции, особено ако продължи да сътрудничи с националния орган и предостави доказателства. В такъв смисъл тази компания не следва да създава пречки на разследването, трябва да подава всички документи, които се искат от нея. И условието е, е също да не е, е извършвала принудителни мерки спрямо останалите компании. Режима за оневиняване дава около 10% от е, случаите за борба с е, конкуренция. Сега давам думата на госпожа Ева Едвардсън, съдя в апелативния административен съд в Стокхолм и разследващата комисия към шведския орган за защита на конкуренцията. Заповядайте. Дами и господа, искам да ви споделя шведският опит. Ние се смятаме в голяма степен за много прогресивна страна, но има области, където изоставаме. Тук се разглеждаше първо въпроса дали органа за, налагане, за защита на конкуренцията може да налага санкции. Доклада на комисията от 2014 показва, че е, има страни, в които има модел да се налагат подобни санкции при нарушения на законодателството, но е, санкциите в е, Швеция това се решава от съд. Съда решава каква трябва да е система, е, санкцията. Финландия, Австрия, и Ирландия също работят по този е, модел. А сега една, един предстоящ регламент от Европейската комисия може би е, следва да помисли за решаване на системата за глоби е, и това ще промени и шведската система. Шведското правителство вече разсъждава в тази насока е, да се подобрят е, възможностите за вземане на решение на органа за защита на конкуренция и през юни се очаква да се вземе решение. Три аспекта искам да коментирам, които за мен са най-важни за дискусията в Швеция, вероятно и въобще за днешната дискусия. Става дума за върховенство на закона, ефективност и хармонизация. Първо, е, реакцията на бизнеса и полити... политиците в бизнеса, когато говорим за смяна на административния модел, е да се постави под въпрос дали е, модела, който се използва от Европейската комисия, е съвместим с хартата за основни права. Ние очаквахме други страни членки да преминат към модела за вземане на решение за налагане на санкции от страна на съда. Това не се случи и решихме да преразгледаме нашия си модел. Проведе се публичен дебат, особено по въпроса за законността. Проведохме много интересно количествено проучване, качествено, извинете, интервю с 26 души за по 4 часа всички, служители на националните органи за защита на конкуренцията и юристи. И е, се очерта, че има огромно недоверие към този модел, защото служителите считат, че компаниите се опитват винаги да подведат разследванията също така се смята, че органът за защита на конкуренция не може да, бъде, да, да му бъде поверено да налага санкции. Някои от служителите е, коментираха, че отношението към Европейската комисия е, е различно, отколкото отношението към шведския орган. Един юрист твърди, че е, промяна в е, модела не е желателно, защото е по-добре съдът да изпраща хората в затвора. Но така или иначе, е, хората в Швеция се страхуват повече от Европейската комисия. В моят доклад аз се опитах да анализирам защо е, административният модел е по-ефективен, т.е. да не се вземат решенията от съда. Чисто интуитивно мога да кажа, че тези 28 национални органи трябва да отговарят на едни и същи правила. И инициативата, която се обсъжда днес, е изключително важна и за нашия национален дебат. И, а, пак да кажа, аз само изготвям в момента доклада, не знам какво ще е решението на шведското правителство и на шведския парламент, но а, така а, ние винаги действаме по принципа, ако нещо не е щупено, да не се поправя. И е, мисля, че е, доверието в системата е много важен елемент, е, за да е, съществува тя. Ако хармонизираме възможността за разследване, всички еднакви правомощия ли ще имат или какво точно се разбира под хармонизиране на правомощия? Госпожа комисар говори много правилно за това, за необходимостта да бъдат балансирани интересите и да има процедурни гаранции. Благодаря. Благодаря. Следващият ни оратор е Гуидо Лобрано, е, директор в Бизнес Юруп, е, е, координатор за единия пазар и законовите дела, отговаря за конкуренцията, държавни помощи и заместник-председател на работната група за конкуренцията от Бизнес Юруп. Също така работи като външен експерт за Европейския социален и економически комитет. Заповядайте. Uh, благодаря, благодаря за поканата. Искам да подчертая, Бизнес Европа е, Бизнес Европа е конфедерация на предприятия и аз предлагам, а представям както становищата на тази е, конфедерация, така и, така и становищата като на отделните членове, като, а, като обвинители, като обвиняеми и като членове. Идеята с регламент 1 от 2003 година беше да се постигне едно по-добро, конкур... по-добро, по-укрепено право на конкуренцията. Комисията се концентрира върху по-релевантни казуси, но това, което не бе засегнато от комисията, беше санкциите, процесите и времевия график на прегледите и други аспекти, които зависеха от дейностите на съответните органи в държавите членки. Когато погледнем регламента, мисля, че е важно да се подчертае целта, целта за по-добро правоприлагане, което е важно и естествено укрепената конкуренция в единия пазар. Това е нещо много чувствително за предприятията всичко това обаче е доста идеалистично, когато погледнем реалността. Това, което виждаме е една разпокъсана реалност. Е, впечатлението на бизнес общността е, че стандартите, процесуалните стандарти са много високи, но някои неща не са много добре. Например, има възможност има проблеми с, защитата от страна на адвокати. Е, някои наши членове говорят за това, че в централноевропейските страни, точно преди Великден, един от органите е помолил едно малко предприятие да предостави всичките си документи в рамките на една седмица е, нещо, което е било невъзможно, защото събирането на всички документи е щяло по принцип да трае около няколко седмица. Така че изискванията от комисията трябва да са доста внимателни, да се преценят по-внимателно. Трябва да се уважават всички стандарти в е, целия Европейски съюз. Що се отнася до обвиняемите, обвинителите и различните роли в целия процес, трябва да се вземе предвид точните дефиниции, които се задават от комисията. Сега за санкциите. Общото впечатление е, че повечето юрисдикции дават възможност за, е, за наказателни санкции. Сега процесуалните права. Това е много важно за бизнеса. Правото да бъдеш чуд, правото да се защитиш, пропорционалността, времевия график процеса и е, правния преглед. Всичко това е много важно. А, ние разбираме, че системата не е перфектна, но когато погледнем процесуалната перспектива, тя поди загриженост у нас. А, един от най-добрите резултати би бил всички органи за защита на конкуренцията да се включат в споделяне на добри практики. А Тези добри практики може да не са перфектни, но те са поне добър пример за това, какво си, какво си пожелава бизнес общността. И още нещо. Толерантността това е много важно средство за разкриване на картели, но на национално равнище ние виждаме, че няма една обща система. Едно, един ясен сигнал беше, че имаме нужда от една система, която да може <clears throat> да изпрати ясния сигнал до предприятията, че те могат да се осланят на една система от толерантност. Благодаря. Благодаря. Isolde Годжин uh, was appointed member of the Irish competition. А сега господин, госпожа Годжин, председател на Комисията по конкуренция в Ирландия. Благодаря. Ирландия е малка и отворена економика и по отношение на конкуренцията а, мога да кажа, че е, конкуренцията е много важна за нас, защото е, конкуренцията създава иновации. Ние сме нация, която изнася много, зависи от износа. И за това въпросите за конкуренцията са много важни за нас, но също така конкурен... Е, въпросът за защита на потребителите е много важен. И тъй като е, този въпрос засяга цялата, компи... цялата економика, мисля, че е важно да мислим за санкциите. И тъй като картелите са една от най-сериозната сериозните форми, които ограничават конкуренцията, мисля, че наказателните санкции тук са много удачни. Това може, тук може да става дума за дисквалификация на компаниите, за затвор и е, за глоби. имахме е, един такъв казус, в който бяха осъдени 32 човека. Характерна особеност на системата е, че тези е, глоби или наказания могат да бъдат наложени само след наказателно-правно разследване и това означава, че съдебният състав трябва да вземе своето решение, е, цялото дело трябва да се случи пред очите на обществеността, трябва да се осветят всички аспекти и да се уточни колко сериозни са престъпленията. Но системата не е удачна за някои други нарушения, например злоупотреба с доминантно положение, положение или споразумение за разпределение. Тук е човек трябва да се осланя на свидетели, на вещи лица. Не може съдебният състав, не може съдиите да стигнат до едно удачно решение. Защото нещата са много сложни от економическа гледна точка. И така, е, гражданският стандарт тук е важен. Наказателният стандарт също е важен. Нашите граждански съдилища не могат да наказват, да, да налагат е, наказания в такива казуси. Е, гражданските съдилища могат само да издават решение и становища за това, че има нередност и че поведението е неправомерно. Ние използваме нашите компетенции, например възбуждане на, на дела, свързване, свързани с споразумение за цени. Тези неща са възможни, но така или иначе няма възможност за налагане на наказание, което, за съжаление, не възпира предприятията да предприемат неправомерни мерки. Те само знаят, че ще, нало... ще бъдат, че, че тяхното поведение няма да предизвика загуби за тях. Така че ние смятаме, много важно е да имаме достъп до целия комплект от възможни наказания. Има конкуренция, която покрива различни и обхваща различни сектори на економиката, сектори, които, в които, във всички от които имаме потребители. Ние видяхме, че мрежата на органите за защита на конкуренцията работи много добре за нас, вероятно и за други страни. Това е една цяла мрежа, мрежа, която обменя информация помежду си и е, обменя информация с комисията. това не са само факти, това са и добри практики. тази мрежа беше много добра за нас, много плодотворно беше сътрудничеството в рамките на тази мрежа, както по отношение на въпроси, свързани с конкуренцията, така и по отношение на въпроси, свързани с защитата на потребителите. Благодаря. Thank you very much. Next speaker, Филип Марцен. Благодаря. Филип Марцен е нашия следващ оратор. Той е професор в Европейския колеж. Освен това има 30 годишна практика като юрист в областта на конкурентното право. Той е бил и правителствен съветник. Помагал е и на исландските регулаторни органи. Заповядайте. Мисля, че в подобно място вие бихте искали да говорите повече за възможностите давани от законодателството и наистина има области, в които минималните стандарти помагат, но аз искам да поговоря за собствения си опит. Принципно сътрудничеството се развива естествено тогава, когато никой не го налага като необходимо. Ако обаче на хората се казва да правят определени неща, вместо да правят това, което спонтанно биха искали да направят, резултатите не са толкова добри. Важна е независимостта и ранния етап на предприемане на действие. Много по-добре е да се говори между хората, вместо непрекъснато да се законодателства. Освен това, реформите не биват да ни отдалечават от основните ни цели. Европейската мрежа всъщност е един механизъм за сътрудничество който помага да се постигнат нашите цели. Дори със същото съкръщение можем да говорим за ефективно налагане на нормите на конкуренцията. На английски съкръщението отговаря на съкръщението на Европейската мрежа. Но, като говорим за мерките за освобождаване или намаляване на размера на санкциите, можем ли да разчитаме на обслужване на едно гише? Не забравяйте, че става дума за отстъпка. Това е полза, предлагана на компания, която е нарушила закона. Не знам дали обслужването на едно гише ще осигури бързо действие от много държави членки, запазване на доказателствата. Всъщност, ние знаем, че компаниите знаят къде да кандидатстват за смягчаване на мерките и тази система работи добре. Има какво да се подобри, например повече комуникация с комисията на един ранен етап – но принципно мисля, че трябва да наблегнем именно на необходимата рана комуникация. Да се върнем на санкциите. Системите за налагане на глоби са различни в държавите членки. Необходимо е да има ефективен и пропорционален подход, разбира се. Необходими са и процедурни гаранции, нещо, което препоръчвам и на колегите в мрежата. Моята група, например, разглежда съответните случаи. Ние даваме на страните достъп до документите, провеждаме изслушвания и този вид комуникация е от ключово, този вид комуникация е от ключово значение. След това ние съобщаваме своите мотивирани решения. Разбира се, когато не се предприеме съответно действие, тук също трябва да има убедителна мотивация. Но каква е комуникацията в рамките на Европейската мрежа за конкуренция? Виждаме най-различни бизнес практики, най-различни ограничения на конкуренцията. Аз съм готов да възприема всякакви нови идеи, като обмен на информация, е, онлайн ограничения и така нататък. Всичко това е тъй нареченото старо вино в нови бутилки – тези практики могат да бъдат анализирани, в това няма нищо лошо, но ние трябва най-вече да комуникираме помощ, помежду си на един много по-ранен етап. Нека работим по-добре, нека си съобщаваме проблемите по-рано. Как може да се направи оценка при установено нарушение? Мисля, че самите методики за налагане на глоби биха били много полезни, ако се обменя информация за тях, защото те трябва да станат по-уеднаквени в държавите членки. По този начин компанията, която е с отговорност на дружество майка, ще въведе необходимите промени. Трябва ли органите да могат да налагат цял набор от санкции? Разбира се, ако едно куче ви пази, то не може да има само един зъб. Важни са административните санкции. Същевременно не може органите да разполагат само с наказателни правомощия. Необходимо е да могат да се налагат и граждански санкции. След това, дали е необходимо да се налагат санкции срещу физически лица? Аз мисля, че да. Принципно реформите трябва да отговарят и на наказ... националните традиции в съдебен план. Необходимо е да има съгласие от национална страна по всяка възможна хармонизация. Накрая ще кажа механизма на мрежата. Мисля, че по-ранната комуникация би довела до по-добро изпълнение. Също времено би трябвало да се помисли, че идва огромна промяна и за това ние трябва да споделяме опит, да си предоставяме информация достатъчно равно и да имаме една истинска мрежа за ефективна конкуренция. Много ви благодаря. So far we also have Е, виждаме, че има доста подали заявки за изказвания. Виждаме, че има заявки и от Европейския парламент. Накрая ще чуем колегата Гервин Ван Гервен, който е партньор в Link Later в Брюксел. Той представлява колеги пред Европейската комисия, пред различни органи за конкуренцията. Заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. Исках първо да направя някои уводни коментари за програмата за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер. Като ще разгледам европейската програма и тези на национално ниво. Ще се спра на четири съображения. На първо място тези програми се знае, че са важен инструмент. Затова и Европейската комисия съвсем правилно насърчава националните органи да прилагат такива ефективни програми. За да бъдат ефективни обаче, програмите трябва да бъдат привлекателни за потенциалните кандидати, да предоставят стимули да се включиш в програмата. И всъщност тук основната характеристика е предвидимостта. С други думи, едно предприятие трябва да е сигурно, че ако отговаря на условията в програмата, ще разполага с имунитет за себе си и за работниците си. На второ място, структурата за налагане на изпълнението в Европейския съюз с паралелни компетенции на националните органи на Европейската комисия, това е предизвикателство, защото се знае, че дори да имаш защита по програмата на Европейския съюз, ти нямаш защита на национално ниво. Същевременно не може да се предвиди дали разкритото нарушение от страна на един картел ще бъде разглеждано на европейско или на национално ниво. Всъщност, Европейската мрежа е задала някои много полезни насоки, но така или иначе, системата предполага известна свобода на действие и от тук известна несигурност. Има случаи на разкриване на нарушенията на европейско ниво, които след това се разглеждат на национално ниво. Европейската мрежа има моделна програма, която се опитва да сведе до минимум несигурността Това, което е много важно за системата, е системата на кандидатстване. Така или иначе остават някои важни предизвикателства, аз искам да се спра на две от тях. Първо, защитата на работниците и служителите. Ако една компания кандидатства е, за смягчаване на мерките на европейско ниво, то не би трябвало това да води до опасности е, за работниците. Те трябва да са защитени и информацията не се разкрива, но ако това стане на национално ниво, информацията се разкрива, защото се налагат санкции на физически лица. И Въпросът е как да се защитят физическите лица. Това е много важно, защото съдействието на работниците е много важно в този случай. Разбира се, могат да се уточнят условията, при които се осигурява съответната защита. Има и още нещо. Програмата изхожда от презумцията, че се осигурява същата защита на национално ниво, както на европейско. Необходимо е, разбира се, тези заявления да се подават на време в компетентните органи, но, за жалост, процедурата за тези кандидатствания не е достатъчно добре разработена в държавите членки и не се прилага еднакво. Може да се окаже, че някой е имал защита на европейско ниво, но тази защита не следва автоматично в национален план. И последното, което ще изтъкна, важно е според мен да има повече хармонизация, повече последователност. Би трябвало наистина да се работи в тази насока. Сега се следва модела на меката хармонизация. Това е довело до някои резултати, но за да стигнем до финиша, тъй да се каже, би трябвало да има и законодателна инициатива. Това е в интерес на всички. Би довело до много по-голяма предвидимост и от тук много по-добра конкуренция и в Европа, и в национален план. Благодаря на всички изказали се за толкова полезните и интересни презентации. Сега стигаме до въпросите и изказванията на участниците. Първи е докладчикът на а, Европейския парламент за конкуренцията за доклада 2016, господин Цани. Заповядайте. Благодаря. Нека да кажа първо колко високо оценявам тази инициатива, защото е много важно и на европейско ниво да имаме яснота как да се прилагат модерните принципи за защита на конкуренцията. Също така искам да очертая три конкретни случая, с които сме се сблъсквали. По-специално в Унгария. Първият случай е, е случая, когато държавата получава информация и задвиждава дело. В областта на ЖП транспорта бе открито, че 9 компании са направили картел и подалата информация компания не само бе оправдана и не получи санкции, но и получи е, награда в, под формата на допълнителни контракти. Тя беше компания на бивш е, министър в е, нашата страна. Второ, отново унгарски случай, където просто бе изключена конкуренцията в е, е, индустрията с хазарта. Правителството изведнъж е, оттегли всички лицензии и ги даде на една фирма на най-добрия приятел на министър-председателя. И третият пример е пример с обществени поръчки – като в всички подобни случаи трябва да има много по-строги разпоредби за прозрачност на европейско ниво, ако трябва те да се въведат и с директиви. Аз лично съм за това да има и допълнително ниво за правна решаване на спора. Има в щатите, примерно, примери, примери за такива органи, които могат да отхвърлят дори да решения на държавата. Андрея Шваб има сега думата. Аз искам да задам четири въпроса. Не съм сигурен към кого да се обърна, но благодаря на всички за презентациите и всеки, който смята, че може да им отговори, е добре дошъл. Първият въпрос вече го споменах в предходната дискусия. Винаги е много важно да се търси е, хармонизация в режима за оправдаване и неналагане на санкции на подавалите сигнали. И отново задавам въпроса, тук не бива ли да включиме и Европейската комисия, след като всички се подчиняваме на едни и същи правила, следва ли и тя да ги прилага и да се подчинява? После, на, в отговор на презентацията на господин Ван Гервен – когато искаме да създадем правилните стимули за дружества, които са кандидатствали за програмата за уневиняване. Аз лично бях докладчик по тази тема в парламента и там предложихме текст да има доброволни програми за компенсации за тези дружества и ако съответното дружество се възползва от тази програма, не е ли редно те да получат допълнителни стимули, не само по отношение на налагане на санкциите, но и а, общо по начина по който се калкулира техния принос за съответното а, дело. После, ние искаме да засилиме функционирането на националните органи, да засилим сътрудничеството им. Не е ли е редно да потърсиме на съдебно ниво националните органи да могат да защитават своите програми за неналагане на санкции, за да могат да имат и малко допълнителна независимост, т.е. те сами да могат да се изправят в съда и да защитават своите решения. Председателят, благодаря. Силви Голари има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости. Две серии въпроси имам. Първо, ние много държим на това да има конкуренция – да има и е, едно равнопоставеност в санкции, санкциите. Създаден бе неодавна Банковия съюз, където много конкретно и специфично се разглежда въпроса с конкуренцията. Как може да се осигури едно, така, е, е, еднаквост на пазара, който е толкова различен в това отношение? за вас какво ще се случи също, ако Обединеното кралство излезе от Европейския съюз и е, разбира се, е, ще се уважи волята на народа на тази страна, но може би трябва и ясно да се каже, че ще има последици от едно подобно решение и то няма да остане без последици нито за тяхното участие в вътрешния пазар, нито в областта на конкуренцията. Госпожа Палома Лопес Пармехо. Добър ден. Благодаря, господин председател. Мисля, че дебата относно ефективността на тези инструменти, както и възможната компенсация за участие, е много интересен, но възникват въпроси, свързани с границата, до която можем да стигнем и ефикасността. На първо място, нивото на санкциите. Струва ми се, че когато има нарушение ако не е много висока санкцията, ние не можем всъщност да разкъсаме картелните връзки. Мога да ви дам и примери. В Испания глобите се ограничават до 10% от оборота, като в много от случаите глобите се занижават далеч под тази граница и за това те не са пропорционални, нямат възпиращ ефект. Аз се чудя дали това не е обща тенденция и как да се реши проблемът. Същевременно на европейско ниво виждаме какви глоби се налагат, но Същевременно би трябвало да се работи много по-сериозно с много националните компании. Това видяхме и от последните разкрити скандали. Необходимо е да се грижим за обществото, а не за монополите. Същевременно ние като че ли разчитаме на това пазара естествено да бъде конкурентен, но същевременно много от нарушенията се случват в пазари, които би трябвало да бъдат регулирани, но държавата защитава големите частни компании, например електрическите компании в Испания. Всички знаят за тях но те се възползват от всякакви облаги. И за това в крайна сметка плаща индустрията и домакинствата. Да не говорим, че има амортизация на старите вецове, че също така се свръх използват ядрените реактори. Затова и аз си задавам въпроса до някъде свързан и с предходния дебат. Би трябвало санкциите да бъдат възпиращи и би трябвало също така органите за защита на конкуренцията да имат правомощията да извършват и проверки. Не мислите ли така? Трябва също така да се мисли за големите компании. И накрая необходимо е да има прозрачно счетоводство, защото информацията за цените и ползите наистина може да ни покаже поведението на монополите и от тук ще знаем как да ги санкционираме. Би трябвало наистина да има насърчаване на конкуренцията, да се работи и в отрасли като селското стопанство и дистрибуцията. Благодаря. Благодаря. Сега гледащото на публичните власти Марси Ортес. Благодаря, господин председател. Аз представлявам съвета на органите за конкуренция в Испания. Първо искам да благодаря на Европейския парламент и на комисията за тази инициатива. Тя е в един много подходящ момент. След като се прие регламент 1 от 2003 година, органите за защита на конкуренцията в националните държави работят в тясно сътрудничество помежду си и с Европейската комисия. Обменихме много положителни идеи, информация, включително и информацията по програмата за смягчаване на глобите. Разбира се, тук има ограничения, които ние можем да премахнем ако имаме помежду си някакъв общ знаменател. Това ще направи работата ни далеч по-ефективна. При тези програми мисля, че е особено важна политиката за налагане на санкции, защото тя е тази, която прави подобни програми ефикасни. Това е най-важният инструмент на органите за защита на конкуренцията срещу картелите и вредните практики. Също така е необходимо да се намери баланса между пропорционалността от една страна и възпиращия ефект от друга. Баланс, който би трябвало да се опира на европейските стандарти и практиките на вътрешния пазар. Така ще създадем всъщност равни условия. Така ще бъдат прилагани и програмите за смягчаване на мерките. Надявам се участниците на трибуната да ни да обяснят какво можем да приемем като общ стандарт помежду си и каква методика да използваме, така че да има равни условия. Благодаря. Брайан Хейс. Господин Брайан Хейс има думата. Благодаря, господин председател. Аз също е, поздравявам е, организирането на това толкова важно изслушване. Благодаря и на представилите презентациите. Много интересно ми бе да ги изслушам. Два коментара. Първо, успеха на Европа и на малки отворени економики, като тази на моята държава, са от ключово значение, когато става дума за политиката за конкуренция. И е, за това местните режими, които се налагат, трябва да дават съответните резултати на национално ниво. Второ, работата на мрежата за изграждане на капацитет и за това да се учиме от опита на е, други е, национални органи в други страни членки. Това е от ключово значение. Много е, ми харесва идеята в е, бъдеще да могат да се разглеждат е, различни казуси. Е, спечелени от един или друг национален орган, за да можем да съчетаваме работата си в полза на по-положителни резултати. В случая с Ирландия и Комисията за защита на потребителите и защита на конкуренцията се интересува много от коментарите за казусите, с най-известни компании. Трябва да има баланс между това да се разпространяват такива казуси с много силно послание за обществеността и е, оповестяването на злоупотребата с е, доминиращо положение – защото а, неправилното поведение се променя само с санкции. Въпросът е обаче тези санкции дали са достатъчно тежки. А, е, има ли хора, които потенциално могат да отидат в затвора? Подобни сигнали трябва да можем да изпращаме и Нека да кажа отново колко високо оценя работата на ирландските органи в това отношение. Абсолютно необходимо е да работим в по-голямо сътрудничество и по-голяма координация с колеги от другите страни членки, за да можем да се възползваме от установени е вече положителни резултати. Благодаря, госпожа Фланеган. Господин, извинете. Uh, like to to... Благодаря. Имам въпрос към господин Галтенс. Вие казвате, че политиката за защита на конкуренцията става все по-важна. Това е така. Казвате, че Ирландия има и сериозни санкции отправени към картели. Не знам как точно смятате, че това се случва. Казвате, че имало 33 случая, но тези случаи се е, решаваха 2006 и 2008. много малка беше гломата на нефтените компании. И не знам какво точно си представяте. Как е, е, си представяте, че е, е 7,5 евро, което е била глобата, отразява техния оборот? Това е абсурдно. 20 000 беше друга е, глоба и нямаше никаква присъда. На, за, става дума за компании, търгуващи с цитрусови плодове. Не 20 000 била глобата, а 20 000 била оборота на тази компания. Как точно става това? Та, какви глоби е, се е, налагат на картелите е много съмнително. И Непрекъснато чувам да се хвалиме с тези 33 случая, но тези 33 случая се случиха много отдавна в миналото. И госпожа Фернандес каза нещо, което е много интересно. Да се търси други възможности, евентуално за криминализиране на подобни постъпки. простъпки коментира се дали граждански съдилища или криминални е, или наказателни съдилища трябва да бъдат ангажирани. За мен въпрос е санкциите реални ли са, подходящи ли са. Комисията сега а, а, в а, Ирландския парламент, Комисията по земеделие, установява, че от 2005 до момента абсолютно нищо не се е променило. Ирландия, е, да, може би е, налага санкции, но да се казва, че ние налагаме много сериозни санкции на картелите, това е просто смехотворно. Благодаря. Преди да дам думата на нашите оратори, искам да попитам, има ли други е, от нашите гости, които искат да се изкажат? Може и ораторите от първия ни панел е, да вземат думата, ако желаят. Не? Добре. Тогава давам думата на Ева Едвардсон. Благодаря. Първо, е, мога да е, направя следното разсъждение – Интересно, че е, страните, които имат е, съдебния модел, са малки отворени економики. Швеция, Ирландия и така нататък. Просто интересно. Коментар към въпроса на господин Шваб, ако мога да го тълкувам. Много интересно е да има хармонизирани е, правомощия за вземане на решения, но въпросът е тези правомощия за вземане на решение и за разследване са измерни ли са с тези, които има комисията сега? задължително е националните органи да се сътрудничат с комисията, казвате, но в Швеция няма такова законодателство и този въпрос трябва да се разгледа. А, господин Лопес, ако мога да коментирам неговото, неговия въпрос, дали санкциите не са прекалено ниски. Да, безспорно трябва да има хармонизация в начина на прилагане на санкциите, но не може да се има доверие на съда, т.е. може да се има доверие на съда, но не може да се очаква те да взимат сходни решения. А, тук е, се и въпроса за пропорционалността, който се схваща по много различен начин в различните страни. С това ще приключа. Благодаря, господин Лобанов. Благодаря. Три коментара имам. за координация, за смягчаване на санкциите и ефективност. Бизнесът би искал да има европейска мрежа за конкуренция, за да има и е, последователност и координация с е, конкретни инструменти, разбира се, на разположение на националните органи. Трябва да има структурен диалог е, между е, Европейската мрежа, включително и за процедурите за освобождаване от санкции. много по-отворена трябва да е мрежата, да ангажира и бизнес средата, и потребителите и да свързва националните органи от е, определени страни с представители на бизнеса от други, да речем. Въпроса на господин Шваб. Е, каква ще е ролята на комисията? От 2011 комисията излезе с насоки за най-добри практики. Това е добър старт ако комисията ги прилага, въпросът е други прилагат ли ги. би следвало, би следвало. За програмите за освобождаване от санкции, тук разбира се запоставят и етични въпроси. никой не иска нарушаващите законите да се измъкват от санкции, но въпросът е да бъдем и прагматични. и Тези програми за освобождаване от санкции за подаващите информации са много практични. прагматични. Картелите са трудни за установяване. Сега не е въпроса за имунитет, по-скоро трябва да се преследват картелите, включително и с програма за освобождаване от санкциониране на подалия прав информация. И ако ще говорим за прагматичност, ставаше дума дали е, системата е, предоставя стимули за компаниите да подават информация. Ние определено смятаме, че трябва да има такива стимули да се окоръжават още повече компаниите да подадат информация и евентуално, ако го направят, да, бъдат, да получат имунитет. По въпроса за санкциите, дали са достатъчно строги санкциите или не, Санкциите, наложени от Европейската комисия, се надяваме, че са достатъчно високи. Те се оповестяват навсякъде в преста, така че и въздържащият ефект е, съществува. Но не мога да коментирам санкциите на национално ниво, но във всички случаи санкциите трябва да бъдат достатъчно високи, за да бъдат и въздържащи. Но в Възпирането идва не само от нивото на санкции, а и от вероятността за откриване на нарушенията. А, тук а, стана дума за а, криминално преследване и за евентуално а, затворно налагането на, гла, а, на глоби също би могло да се смята за а, криминално криминална санкция. Това е, което имам да кажа за нивото на санкциите. Благодаря. Благодаря. Много интересни коментари. Огромна част от казаното е за това да има хармонизация, независимо дали задължителна или не. На национално ниво се търси е, така, само хармонизация но може, но незадължителната хармонизация стига само до едно ниво и по-далеч. В Ирландия имаме съдебно преследване, но няма програми за от, отнемане на санкции, защото съдиите са тези, които решават за размера на санкциите. Освен това, прокуратурата е тази, която решава дали ще има съдебно преследване или не а пък е, съдебния състав решава дали е, съответните обвинени са виновни или не. Та, това, такава е нашата система. Ние сме налагали и е, затвор. Е, има хора, които... Има човек, който беше пратен в, затрона, в затвора, защото не си плати глобата всъщност. Е, а, да, подходящо е да има наказателни санкции, но също така трябва да има и цял набор от различни видове санкции, за да може да се действа достатъчно гъвкаво. Благодаря. Господин Мартин. Благодаря. Два или три коментара. Аз е, председател, аз е, участвах в бора да, за справедлива е, търговия и а, когато ме поканиха да участвам в комисията за конкуренцията, бях доста скептичен. Но всъщност се оказа, че е много удачен този орган. А, и ние работим а, общо, открито, а, поддържаме възможност за комуникации, която в противен случай не би се случила също така се е, отнема от политическия натиск. Няма нужда, не ни се налага приоритизиране на служителите и така нататък. Сега, е, по-интересно е как точно се е, подбират областите, в които решаваме къде да действаме и в такъв смисъл е, инструментите за разследване на пазара трябва да се възползват от е, е, доказателства и данни, а не от политически натиск или политическа намеса. Това трябва да се отчита. Тук изключително важно е и въпроса за прозрачността. Аз непрекъснато говоря за комуникациите. Има някои е, инструменти. Е, примерно е много важно да имаме достатъчно ранна информация – а пък разработването на конкретни предложения в, между, за подсилване на кооперацията и диалога в мрежата би било много добре, подкрепено съответно финансиране, за да може да се обсъждат конкретни въпроси по, примерно, програмите за опрощаване на санкции и така нататък. Um, има и други много важни въпроси, примерно възможността да се установяват връзки между предприятия, да има санкции, които са достатъчно възпиращи и за подобни асоцииращи връзки и да може да се разследва как подобни асоциации евентуално участват в нарушения. Аз съм а, от Обединеното кралство, не говоря с английски акцент а, и не знам дали искате да чуете моето мнение за тамошната политика, но във всички случаи а, по отношение на Брексит, във всички случаи е много важно да има сътрудничество, да има достатъчно ранно комуникация и взаимодействие между всички колеги. Благодаря, господин Ван Гервен. Съвсем накратко, три кратки коментара. Господин Шваб зададе въпроса, като става дума за доброволни е, режими и компенсации за, по програмите за освобождаване от санкции. Според мен компенсациите и освобождаването от санкции трябва да бъдат различ... държани, не свързани не може да се въвеждат компенсации, да се обсъжда въпроса достатъчна ли е компенсацията за подали информация и ползващи се от програмата за анулиране на санкции. Второ, тук се коментира също нивото на санкциите и глобите, като че ли не са достатъчно високи. а, и съответно процента, който се опрощава при е, сътрудничество от страна на компанията. Би следвало подобно е, поведение да се окоръжава и не бива да забравяме, че в ерата на картелите има много е, съдебни е, казуси за нанесени щети е, в частния сектор и компаниите плащат немалко. Накрая, трябва ли да е една системата за освобождаване от санкции при подаване на информация или да е хармонизирана? Аз лично смятам, че трябва да има задължително хармонизиране на модела за освобождаване от санкции. Тази система е доказано, че може да работи, стига да бъде последователно и хармонизирано прилагана от всички. И за мен това е основен приоритет. Трябва да има закон задължителна, законово задължителна хармонизация за програмите за освобождаване от санкции, при подаване на информации и а, е, също да се разшири защитата и до отделните физически лица. При хармонизирането трябва да се включи и елемента за интерпретиране на е, съдебен контрол, така както бе постановено от съда за да може тази система да се развива и от тук нататък. Благодаря. Господин Лобрано, искахте да реагирате? Още един-два коментара по въпроса за координирането. Аз се казах в самото начало, националните органи са много различни и може би някои от тях не виждат необходимостта да има координация. Но ако се случва такава координация дори неформално, всъщност тогава и съответни работещите в системата не виждат конкретно резултатите. Особено това въжи за по-младите страни членки. За това определено ви е, призовавам да се търси подсилване на механизмите за координация между националните органи. И второ, подкрепям тезата на моите колеги за това дали да има връзка между компенсациите и програмите за освобождаване от санкции. В директивата за щети има разпоредби за търсене на альтернативни решения, пътища за решаване на спорове и трябва да се направи така, че е, досиетата с информация за предоставящи е, за отнемане на санкции е, срещу предоставящи информация трябва да бъдат е, неоповестявани, трябва да има обаче и условия за сътрудничество, тези страни да работят с властите. Трябва да е ясно, че в една компания не всички са еднакво лоялни и ако сте, примерно, правен съветник на една компания, трябва да се изправите пред борда. Борда може да каже, нямате право да казвате нищо. Но когато се търси една програма за упрощаване на санкции при предаване на информация и се зададе въпроса да го направим ли, съответно правния съветник трябва да даде идея дали, така мнение дали да се направи тази заявка или не. Трябва да е много структуриран начина по който това се прави. Благодаря. Много интересни и полезни е, съмненията на втория панел. Господин Лайтенбергер има сега думата за обобщение. Благодаря, уважаеми дами и господа. Искам да благодаря на Комисията по економически въпроси, на председателя, на депутатите, на секретарията за организирането на това изслушване. Искам да ви благодаря на всички за вашето присъствие тази сутрин и за оживената дискусия. Това е много положителен стимул за нашата бъдеща работа. Хубаво е да видим, че парламентът, националните органи за защита на конкуренцията – Гражданското общество, неправителствените организации се интересуват от правоприлагането в тази област. Има нужда да се види, че националните органи имат своята роля – и тази сутрин видяхме, че тази роля е ключова в европейското правоприлагане. Тя е важна за целия Европейски съюз, тъй като осигурява конкурентоспособността на предприятията. Правоприлагането на национално равнище е много важно. То е важно за потребителите, за техния избор. Освен това, е важно за равнопоставеността между компаниите, които действат в единния пазар и създава най-добрите условия за заетост и растеж. Мисля, че укрепването на националните органи, даването им на съответните компетенции и ресурси този, тази нужда бе ясно изразена тази сутрин. Благодаря на експертите, които се изказаха. Те говориха по много важни въпроси и осветлиха нуждата от действие. Няма модел за прилагане на стандарти, няма възможност за копиране на определен модел става дума за прилагане на най-високите стандарти в дейността на националните органи. Едно от важните неща, които беше подчертано, беше на независимостта на националните органи. Националните органи трябва да взимат решенията си независимо без угрозата от влияние от различни страни. Освен това стана ясно, че националните агенции имат нужда от допълнителни компетенции и допълнителни ресурси за разследване на нарушения в областта на конкуренцията. Имаме цели за постигане на, тази, на, на, на, на това състояние, т.е. имаме нужда от допълнителни ресурси за разследване в дигиталното пространство. пространство. Санкциите. Това беше друг ключов въпрос. Санкциите санкциите и то не само наказателните санкции са важни за практиката на националните агенции. На следващо място програмите за е, ненаказване, за толерантност, за преподаване на сигнали са много важни при разкриването на картели. Комисията направи много важни стъпки за укрепването на дейността на националните агенции, но все още има какво да се направи. Някои от това засегнаха въпроса за синергиите между националните агенции и другите регулатори Например, органите за защита на потребителите, е, нуждата от това сътрудничество бе подчертано. Също така и въпрос за държавните субсидии е много важно, важен. Ясна е нуждата от равнопоставеността на всички засегнати страни в този процес. И ако мога да направя препратка към Банковия съюз, Антитръстовите картели и законодателството за конкуренцията трябва да вършат навсякъде. И когато става дума за характеристиките на механизма за уреждане на спорове, законодателят взема предвид последователността и съгласуваността на, на, на конкурентното право в целия Европейски съюз. И накрая искам да кажа, както спомена и комисар Вестерхагер, че има нужда от процесуални гаранции. Освен това, бе засегнат въпроса за това дали комисията трябва да контролира целият процес. Трябва да подчертая, това е един непрекъснат процес. Аз от 15 години се занимавам с материята и зная, че всеки законодателен камък е бивен преобръщан много пъти, докато се стигне до едно а, законодателство, което имаме днес. И ясно е, че стремежът към съвършенство е непрекъснат. Но мисля, че основното, с което се сблъскваме тук, е нуждата да помагаме на нашите партньори с законодатели за създаването на подходящите инструменти. И така дебатът е Въпросът е дали системата може да бъде подобрена, дали има нужда от повече компетенции. Мисля, че тази сутрин се видя, че двата фактора вървят ръка за ръка. Комисията се отбеляза всичко, което бе казано днес тази сутрин. Комисията ще анализира вашите мнения преди да предприеме по-нататъчни стъпки на базата на вашите разсъждения и на други заинтересовани страни, комисията ще реши какви действия да предприеме в бъдеще. Както ни каза комисията тази сутрин, е, законодателната дейно, законодателно предложение е възможност has delivered precious evidence, uh, so once again... Така или иначе, благодаря ви за вашите изказвания. Те бяха много ценни, както за нас, така и за комисията. Благодаря, господин председател. Thank you very much to the Commission. I agree that this has been a very important... Благодаря. Наистина, това събитие беше много важно днес. Успяхме да оценим какви са условията, какви са нуждите за по-нататъчни законодателни стъпки. Смятам, че това е важно за нашата система за защита на конкуренцията. Видяхме, че сме че се обединяваме не около идеята за частична централизация на системата. И въпреки това имаме нужда от по-голяма хармонизация при прилагането на европейското законодателство. От една страна имаме високо ниво на хармонизация, към което се стремим в единния пазар и в същото време имаме разлики и децентрализация в държавите членки, система, която прилага европейското законодателство. Това е една уникална система. Система на споделена компетентност – Тази система е необходима, ако искаме да преминем към следващата фаза на централизация. Третата фаза на централизация, което не означава връщане към центъра, но както каза комисаря много ясно, нашата цел е да запазим системата в нейната цялост като вземем предвид и специфичността и пропорционалността. Аристотел е казал, равнопоставеността означава равнопоставеност при решенията, но също така и желание да се постигнат е, еднакви резултати. Въпросът е как да осигурим равнопоставеност и в същото време да имаме административен капацитет, който да осигури тази равнопоставеност. Това е огромно предизвикателство. Имайки предвид разликите в становищата, разликите в концепциите за това, кои са най-добрите механизми за по-нататъчна хармонизация. Дебатът беше важен, но това е само началото. Парламентът е готов за по-нататъчно сътрудничество. Като със законодател ние имаме нашата роля при изготвяне на при, при създаване на една още по-ефективна система, която ще защити както потребителите, така и интересите на конкуренцията. Всичко това е в името на иновацията и растежа. Тук се намесват и въпросите за банковия съюз. И ето защо нашата законодателна работа трябва да стъпи на здрава основа по отношение на конкурентоспособността. Парламентът също застава за повече хармонизация и повече компетенции за националните агенции. Мисля, че този аспект бе ясно изразен днес. Благодаря на експертите, на комисията и на депутатите. Имам едно техническо съобщение. Представителите на агенциите тази сутрин биват омолени да напуснат сградата през долния вход. Това е по съображение за сигурност. Благодаря ви, закривам заседанието.